Chers collègues, je vous invite à regagner vos places, s'il vous plaît. Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си. La séance est ouverte. Обявявам заседанието за открито. Ако нямате възражения, считаме, че комисията е съгласна с дневния ред. Искам да ви запозная с решенията, които бяха взети от координаторите на 3 февруари в Страсбург. Беше решено да се съгласно члена 654, извинете, за финансирането на НПО от бюджета на Европейския съюз беше потвърден докладчика. Той ще бъде от групата на социалистите и демократите. Името още не е известно. Трябва да се подготви становище конституционни последици от общата политика и политика на отбрана. Възможности, отчитащи ефекта от Лисабонския договор. Тъй като нямаше кандидати, координаторите взеха решение да бъде поет това становище от председателя на комисията по докладът на ПЕШ за управлението на риболовните флоти в отдалечените региони. Господин Фернандеш не е тук. Има ли кандидати? Трябва да бъде от групата на НЕП. Все още не е определен. Беше взето решение да се подготви становище възможно развитие на институционалната уредба на Европейския съюз. По доклада АФЕТ за политиката за сигурност и отбрана, тъй като и тук нямаше кандидата, Координаторите отново определиха за докладчик по становище, докладчик председател на комисията. Относно останалите раздели на бюджета на Европейския съюз до края на законодателния период за 2016 17 на зелените през 2018 на ЕКР и през 2009 на останалите групи. Освен това, решихме участието в работната група за финансово подпомагане ще бъде определена в рамките на политическите групи, тъй като трябва да се запази баланса. Нямаше възражение също и специалният докладчик, свързан с одита на Комитета на регионите. Това бяха решенията взети от координаторите на заседанието им на 3 февруари в Страсбург, които трябваше да ви предам. Преминавам към протокола на конференцията, която беше проведена под Нидерландското председателство на 28 януари. Тя беше посветена на процедурата по изготвянето на бюджета. Нидерландското председателство счита, че трябва да се помисли общо за условията, при които ще се обсъждат проекто бюджета и многогодишната финансова рамка, както и преразглеждането на тази многогодишна финансова рамка. Председателството подчерта проблемите, които имаме, когато сме изправени пред кризи, тъй като многогодишната финансова рамка е доста строга и така бюджетът е стегнат в усмирителна ридница и няма възможности за прилагане на инструменти за гъвкавост. Сутринта бяха направени изказвания от Европейския парламент, от Комитета на бюджетите. Аз представлявах тази комисия. Фернандеш, Герзабал бяха също, господин Левандовски беше, както и доста други членове на нашата комисия. Участвахме в първия семинар сутринта, целта на който беше да се определят характеристиките на един идеален бюджет. Втората група се занимаваше с финансирането на бюджета в присъствието на Марио Монти, който, който е председател на групата на високо равнище. Третата работна група се опита да отговори на въпроса как може да се гарантира финансирането на приоритетите при извънредни обстоятелства. И четвъртата група се отнасяше до процеса за водене на преговори по бюджета, както многогодишната финансова рамка, така и годишните бюджети и внасянето на изменения към годишните бюджети. В резултат на тези четири семинара или работни групи след обед се проведе общо заседание на всички заместник председателят Кристалина Георгиева говори с много убеденост. Тя постави основните въпроси, които бяха разисквани по време на демата. Опитахме се също да направим изводи, да извлечем полки. Тези заключения включват 10 точки. Първо, че трябва да разграничим политиките от многогодишната финансова рамка, като имаме предвид да се даде добавена стойност от Европейския съюз. Знаете, че повечето от ресурсите в бюджета идват от държавите членки, от мита, които са едва 10%. И тъй като имаме договори за свободна а, търговия, т.е. почти нищо не влиза в бюджета. 80% от бюджета се връщат обратно в държавите членки под формата на геронодалните, на фондовете за селското стопанство. Така че целта беше да се види каква може да бъде добавената стоеност на Европейския съюз. На второ място беше казано, че трябва да се отчита многогодишната финансова рамка по един демократичен, прозрачен начин, т.е. трябва да внимаваме бюджетът да е разбираем за европейците. Това никак не е лесна работа. И се убеждавам в това всяка неделя, когато се връщам в избирателния регион. Това е сложен въпрос. Има различни проблеми, има кризи, необходими са специални инструменти, доверителни фондове, също средства, които са необходими за справяне с миграционния проблем, с финансирането на участието на Турция. И е, целта е как това всичко да бъде по-разбираемо за гражданите. На трето място, не трябва да налагаме допълнителни данци и такси. като собствени предходоисточници. Тоест, ако трябва да имаме собствени източници, трябва да бъде взето решение чрез гласуване от Европейския парламент и не бива да се обременява данакоплатеца. Да се отчитат данъците така, както са определени на сегашния етап на национално-местно риво, без да се увеличават. И трябва да се внимава това, което се дава на местните органи може да бъде намалено в резултат на всичко това. На четвърто място беше казано, че се нуждаем от добавена стойност, която да е достатъчно висока и тя да бъде към, в допълнение към ресурсите и да има гъвкавост, което означава, че ако искаме да имаме собствени предоисточници при изредни обстоятелства, за да можем да реагираме много бързо на очакванията от Европейския съюз. На пето място нуждаем се от глобален подход. За промяна в приходите и разходите, като внимаваме и да има съответствие между разходите и приходите. Трябва да се работи повече, както за приходите, така и за разходите. На следващо място нуждаем се от повече гъвкавост. Тогава, когато започне обсъждането на следващата многогодишна финансова рамка. Това означава, не трябва да се засягат таваните, както и различните бюджетни редове и програми, така както са определени по категории. Трябва да има достатъчно средства, за да може да имаме нуждата гъвкавост. Виждаме при миграционната криза колко сме лишени от а, такива налични средства. На следващо място трябва да се ползват по-често инструментите за гъвкавост, отново като държим сметка за добавената стойност на Европейския съюз. Този инструмент за гъвкавост е важен лост и може да се използва и Европейския фонд за стратегически инвестиции. На следващо място трябва да се направи оценка на доброто изразходване на бюджетните кредити, за да се постигне истинска добавена стойност и това да отговаря на поставените цели. Деветият елемент, деветата полука. И това също не е никак лесно. Отново става дума за добавена стойност. Тук е важно ясно да определим какво представлява европейска добавена стойност. И последната десета полка в рамките на бъдещите многогодишни финансови рамки трябва да договорим какви са целите, да видим какво може да се постигне като европейска добавена стойност предвид на поставените цели и на следващо място да бъдат осигурени средствата за постигане на целите. Това беше накратко кратко, кратко резюме на това, което се случи, но тъй като мнозина от вас участваха в тези срещи, затова ви приканвам да споделите своите впечатления, да направите своите коментари. Госпожа Гардия Забал. Благодаря, господин председател. Мисля, че това беше чудесно резюме на темите, които бяха разисквани. Действително, това е само кратко представене. Онези от нас, които участваха в работата на различните работни групи участвахме в някои интересни дебати и те ни дадоха представа за това, в каква степен някои правителства са готови да предприемат по-нататъчни стъпки. Това, което ми направи впечатление, е, че почти никой не говори за преразглеждане на сегашната многогодишна финансова рамка. Вместо това конференцията беше насочена върху една обективна дискусия за финансовата рамка. Повечето от представителите считаха, че сме приели тази многогодишна финансова рамка и трябва да се съобразяваме с нея до 2020 година и да помислим след това за бъдеще. Това ме обезпокои, защото можем да поставим доста въпроси, свързани с многогодишната финансова рамка, защото трябва да се намерят срещи, средства за финансиране нови приоритети, да има нужната гъвкавост в многогодишната финансова рамка. Никой не говореше за това дали трябва да се осигурят повече средства, дали сегашната научна финансова рамка е достатъчна, за да можем да се справим с новите предизвикателства, спешни ситуации и кризи. Вместо това ние говорим за гъвкавост. Вярно е, че всички, които присъстваха, бяха в подкрепа на това да има повече гъвкавост не могат да се вземат решения по детайлите, дали гъвкавостта означава пренасочване на средства от една програма към друга програма, която е по-спешна, или пък да имаме гъвкавост за 7 годишната финансова рамка и да можем да се адаптираме към нови заплахи, без да става преразпределение на средствата между програмите. Това е съвсем начален дебат. Ние нямахме възможност да навлезем в детайли. Ще обсъдим въпроса отново, когато се обсъжда следващата многогодишна финансова рамка. В моята работна група беше поставен акцент върху финансовите инструменти в бюджета. По време на дебата това, което многократно беше поставено, беше свързано с плана на Юнкер за разрешаване на проблемите. Сякаш това е единственото, което може да се направи за ефективното изразходване на европейски средства. В бъдеще трябва да променим бюджета и многогодишната финансова рамка, така че те да се да включват бюджетни редове, които а, да предвиждат такива финансови инструменти, като плана Юнкер. Този план на Юнкер едва а, напоследък започна. Ние нямаме представа дали това ще се окаже добър или не добър инвестиционен план, дали ще има успех. Въпросът е, че европейският бюджет не трябва да бъде а, толкова нисък като средства и не трябва да се състои само от финансови инструменти. Дебата по плана Юнкер ясно посочва, че това се отнася за някои обстоятелства, за някои политики, за някои отрасли, но пазарът сам по себе си не би могъл да финансира тези проекти. Това обаче не трябва да са проекти, които могат да се финансират изключително от субсидии. Ние ще водим тези дебати и в бъдеще, но групата на социалистите е, че не можем да превърнем европейския бюджет в бюджет, който почти изцяло се състои от финансови инструменти. Всеки проекта. Всяка пазарна ситуация, всяко финансова ситуация изисква различни инструменти. Някои могат да бъдат намерени на пазара, други трябва да дойдат от субсидии, селското стопанство, финансовите инструменти там ние имаме един подход към ОСП и друг подход към други проекти, които може би са по-подходящи за финансови инструменти. Наблекнах на този въпрос, тъй като в моята работна група това беше тема, която беше разисквана на широко. Примерът с плана Юнкер беше даван многократно. Аз а, считам, че това ще реши всички проблеми, пред които ще ме изправени през следващите пет години. Но това беше интересна конференция. Действително е в една друга среда. Дебатите, които обичайно водим, имаше представители на правителствата, на парламенти, на министерства, на аудиторските а, среди и прочие. Имаше много свободна атмосфера за водене на дебати, за да могат хората да изразят своите мнения, както и новаторски подходи, което беше и идеята, да се обмислят нови идеи за в бъдеще. Бяха споделени разнообразни гледни точки за следващата многогодишна финансова рамка, както и за преразглеждането на настоящата. Действително много неща трябва да бъдат променени и трябва да се помисли какво може да се направи. Благодаря, господин Левандовски. Благодаря ви. Благодаря за въведението в темата. Конференцията, за която говорите, бе много добре е, организирана и е, е, насочи погледа ни към е, бъдещето. Средносрочният преглед е, е най-голямото предизвикателство във връзка с бюджетните проблеми през 2018-2019 е, и е, въпросът е как точно ще се справим с тези предизвикателства. Нашата мантра и сега и в бъдеще е насочена естествено към е, добавената стойност. За много от участниците в е, дискусията е, нещата опират най-вече до централното управление. Какво всъщност може да се направи на местно равнище, какво би трябвало да се направи на регионално и местно равнище. Е, много от програмите всъщност е, е, са, се изпълняват най-вече на местно и регионално равнище, така че тук трябва да търсим и добавената стойност по-добра, по-добър контрол, повече прозрачност, естествено съчетани с гъвкавост и прехода от а, е, е, субсидиите към а, е, една а, политика на лостовете, на политиката, която комисията под ръководството на господин Юнкер всъщност желая да провежда именно в този дух. И това е моето послание най-вече по отношение на дългосрочното финансиране има още по-големи предизвикателства, но естествено нещата са свързани с философията за използване на финансовите инструменти. Това е всичко, което бих искал да кажа. Благодаря. Е, Госпожа Клер Моди, вие бяхте също там. Не, не бях. За съжаление, не бях, да. Но след като чух коментари на колеги, които са били на конференцията, бих искала да се спра на няколко момента, които очевидно са били предмет на дискусията. Това стана ясно и от вашето въведение и от коментарите на колегите. Какво е определението за понятието добавена стойност? Да, добре, планът FC всъщност би трябвало да посочи и съответните качествени критерии, на основата на които ние ще се постараем да определим и добавената стойност. Отново стигаме до понятието ливарич, което се свързва с един под, едно по-добро бюджетиране но какво всъщност разбираме под един по-добър бюджет? Дали става дума за едно по-добро управление на грантовете, на субсидиите или едно по-добро боравене с лостовете. Всичко това трябва да се определи естествено. Концепцията за добавената стойност изисква една ясна дефиниция, за да можем в бъдеще да работим много по-сигурно и по-точно, когато използваме тези понятия в областта на бюджетната политика. И накрая още нещо бих искала да кажа във връзка с 10 заключения. Диагностицирането на проблемите диагностицирането, идентифицирането на проблемите е всъщност основата на бъдещите ни действия. Ние трябва да кажем съвсем ясно, че стабилността, прогнозируемостта е всъщност най-големият плюс на европейския бюджет и това би трябвало да бъде голямото му предимство. Именно тази прогнозируемост е много важен фактор. Благодаря ви. Мерси, мадам Тома, Благодаря, госпожа Тома. Вие присъствахте. Мерси, президент. Благодаря, господин председател. Имам желание е, да чуя казаното от всички, за това ще бъда кратка, тъй че доста вече беше казано. Първо доста бях изненадна да чуя много хора да казват, да, да говорят за а, следващата многогодишна финансова рамка, без обаче да говорят за преразглеждането на тази рамка, която а, действа в момента, в а, средносрочен план. Тоест нейното средносрочно преразглеждане. На второ място, е, магическата дума добавя на стойност. Да, много често се използват тя. Но както каза госпожа Муди, не всички сме съгласни за това, е, кое точно представлява добавена стойност. Нека да ви дам един пример. Е, с господин Фернандеш в групата, в която работихме заедно, трябваше да се представят основни принципи за очертаването на приоритетните елементи на бюджета. Ние бяхме единствените, които споменахме солидарността от всичките 10 групи. А, все пак солидарността е един от основните принципни принципи на Европейския съюз, но ни гледаха като НЛО. След това, а, другия важен принцип гъвкавостта. Гъвкавостта очевидно е полезна, когато имаме подценяване на потребностите в някои области. Но тя сама по себе си не може да разреши всички потребности. Ето, например, що се отнася до Хоризонт 2020 година, трябва да се вземат предвид приоритетните програми и, и дупките, които трябва да се запълнят. Господин Монти направи един коментар, че думата гъвкавост изглежда е понятие, което приемат всички участници но в други обстоятелства, в националните бюджети, нещата не винаги се разглеждат по този начин, дори когато има дефицити. Да, но той предполагаше да има. той все пак каже, че има повече гъвкавост в европейски бюджет, че трябва да има повече гъвкавост. Господин Вкомер. Е, благодаря, господин председател. За съжаление, аз не можех да присъствам а, на конференцията. Но а, това, което чух от колежката Казанбал и колегата Левандовски, ми направи силно впечатление. Ако правилно и тълкувам техните изказвания, а, е, мога да направя заключението, че е, всъщност е, не става дума за магическо, магическа пръчка, с която можем да решим всички проблеми на Европейския съюз. Всъщност, ако си спомням правилно, на времето, когато ставаше дума за ЕФСИ, само един от нас се изказа критично по отношение на ЕФСИ, а сега ето, че вече си даваме сметка, че ЕФСИ не може да ни помогне да решим всички предизвикателства и проблеми. Ако сме честни, трябва да признаем, че още на времето в началото трябваше да бъдем малко по-критични. Прозрачността е изключително важна. Тя е важна за нас, тя е важна за гражданите и е, е, как точно е, ще се контролират разходите, как точно ще осъществим тази по-голяма прозрачност, която е необходима очевидно за обществеността. Ще трябва, може би, малко да направляваме и тук от Европейския парламент консултациите, когато говорим за подобни програми в бъдеще, би трябвало да бъдем малко по-критични още от самото начало. Така че пледирам за един критичен подход. Monsieur благодаря, господин Белге. Благодаря, господин председател. Няколко коментара в началото. Ще се опитам да бъда кратък. Проектът FC Е така да се каже, веднага този проект е еуфорично. Напротив, ние много дълго водихме преговори. В началото ставаше дума за един голям проект, наречен инвестиционен фонд. А след това вече е, нещата е, продължиха да се развиват в резултат на многогодишните е, програми и по отношение на изследванията, на научната дейност, транспорта, като естествено се ръководехме и от економическата ситуация към момента Естествено, че е, това е необходимо, когато става дума за един толкова мащабен фонд. Е, е, знае колко е важно това и от практиката в моя избирателен район. На времето се създаде един голям проект за магистрала, 6 лентова магистрала, много важна за транспорта и търговията в цялата страна. Но когато ставаше дума за 2007-2013 година, парламента го бе приел този проект, само че той бе, така да се каже, е, пилотен проект. И ние имахме едно споразумение и с Европейската инвестиционна банка и с комисията по отношение на този мащабен проект. Ставаше дума за е, проект PPP. Е, половината от финансирането бе по линия на бюджета. Е, рефинансираше се е, и от магистралните такси. Европейската инвестиционна банка също отпусна определени суми и също времено имаше и частно инвестиране. Но в крайна сметка се оказа, че е, тежестта падна най-вече върху бюджета на е, федералната провинция и на ФРГ. Е, така че нещата се развиват динамично във времето и аз много се надявам, че по същия начин ще можем да отчетем един успешен проект, макар и с едно динамично развитие. Естествено, тук е, трябва да се спрем много внимателно и на въпроса за демократичния контрол. Ще видим е, какви са сумите е, точно за фонда за Африка, а и други фондове. Да, малко ни болеше стомаха, когато приехме предложените решения. Сумите са солидни, но се надяваме, че в крайна сметка и на национално равнище, и на международно равнище ще има допълнително финансиране. Все още нещата не са в тези рамки, тези финансови рамки, които първоначално предвиждахме. А що се отнася до корекциите на е, многогодишната финансова рамка и там нещата не протичат точно така, както се надяваме от самото начало. Още в първата половина на периода се оказа, че една голяма част от средствата вече изцяло са изчерпани, така че не са останали много налични средства за следващата половина от периода е, и се налага най-вече по отношение на категория 4, е, разместване на е, сумите, около 9,2 милиарда е, бяха средствата, които преместихме от програмите за съседство. Взехме ги от тези програми и по този начин всъщност захранихме фонда защото решихме, че това са нашите приоритети. Но все пак, е, когато правим една бюджетна политика, е, естествено не можем да се откажем от е, програмите за съседство. Защо всъщност тези програми не носят този ефект който очакваме, най-вече е, зоните на конфликти в съседство, е, кризата, миграционния поток. Всичко това е, означава, че ние трябва по отношение на категории 3 и 4, най-вече по отношение на Frontex, да а, премислим много добре средствата, които сме предвидили. Трябва да видим как ще се опазва външната граница на Европейския съюз, за да можем да стабилизираме економическите, политическите е, отношения и ситуацията и в е, Африка и в Близкия изток, защото това съответства също на нашите приоритети. А това означава повече усилия на общностно европейско равнище. Инак можем да забравим всичко и можем просто да си спестим усилията да водим подобни дискусии и конференции. Съветът трябва много добре да си даде сметка, че от а, а, сме притиснати, както се казва, и от Путин, и от много други а, така, фактори в момента и че ако не намерим някакво съвместно решение на европейско равнище, няма да можем да се справим с огромните предизвикателства пред нас с оглед на развитието на Европейския съюз и ще трябва да помислим и каква ще бъде ролята на суверените национални държави. Защото очевидно те поставят проблеми в момента и ако не решим нещата принципно, няма да можем да се справим с проблемите имаме само една альтернатива. Или е, започваме е, да действаме така, както току-що обясних е, е, на общностно равнище. Ако съветът обаче не желая да се съгласи с едно, един такъв подход, е, а комисията също не може да наложи подобен подход, то трябва да покажем на тези две институции, че всъщност им остават само 2-3 години. Още е, трябва да видим е, къде може да се реализират економии в програмите, е, за да използваме по-рационално средствата и как точно да насочим е, усилията си, за да осигурим едно бъдеще на Европейския съюз. Ако не успеем да се справим, тогава просто ще се провалим в нашите задачи и ще се окаже, че не сме дорасли до отговорността, която сме поели. Е, необходими е, са очевидно корекции именно в споменатите вече категории и то най-вече през втората половина на периода. Благодаря, господин Тера. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Интересно беше да се чуе цялата тази подробна информация, която дава богата храна за размисъл. Съжалявам, че нямаше как да участвам в тези работни групи. Но все пак трябва да кажа нещо. Независимо от това дали ще го възприемете като предупреждение или като наблюдение, всички, които говорят за добавената стойност, нека да ви кажа – е, добавената стойност вече е била определена е, като от Карл Маркс като възвръщаемост на инвестирания капитал, но не знам дали използваме е, този тип определени. Това е дебат, който може да проведем друг път, господин Таран. Госпожа Яяда. Um, yeah, I'm sorry, I wasn't able to attend. И аз нямаше как да се включа, но вземам предвид казаното всички. Трябва да има предвид, че всеки си има някои проблеми а, с фонда за структурни инвестиции и трябва да видим а, нещата като обща картината, иначе е ясно, че това няма как да е панацея. Още нещо. Хората, колегите казват, че на конференцията се, обсъждаш, се е обсъждала по-скоро следващата многогодишна финансова рамка. Това означава, че като съм боли, ще вървим от криза с криза. Трябва да се занимаем с нещата сега. В моята страна не се виждат ясни признаци за е, инвестирането на средства. За това трябва да видим какво се случва с сегашната многогодишна финансова рамка, е, а не само да гасим пожари. Трябва ни стабилност и ако не се занимаем с въпроса сега, едва ли след няколко години нещата ще са по-добри, така че очаквам дискусията утре с нетърпение. Благодаря, господин Манка. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря за представената информация от това събитие. За съжаление нямаше как да участвам. Що се отнася до Фонда за структурни инвестиции, много добре знаем, че когато комисията изготвяше този план, целта беше да се даде нова двигателна сила на европейската економика да се инвестира средства в области, където има голяма възвръщаемост, където има значителна добавена стойност, където бързо ще се генерират работни места. Целта на този инструмент беше да се инвестира в области, където иначе може и да не се инвестира, защото е необходимо да се хеджира риска. Моят въпрос е, е по какъв начин ще се прилагат подобни инвестиции а, и те ще са целесъобразни. И това беше въпросът ми и тогава. А, ако економиката не ги счита за целесъобразни. Честно казано, като видях първоначалните проекти, си припомних начина по който работехме на местно равнище. Прилагахме проекти, и имаше някаква възвръщаемост. Средства от Хоризонт 20, 2020 година е, обаче да се инвестират в области, където няма да има економически растеж, едва ли е целесъобразно. По-скоро трябва да насочваме средствата съгласно първоначалните цели – да се инвестират средства в области, където други инвестиции не са целесообразни. Благодаря. Ще имаме възможност да се върнем към тази тема. Утре и в други ден ще участвам на заседание, където ще а, е, а, е, получим повече обяснения за предоставените ам, ти във връзка с този инструмент. Господин Колнер, Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Господин Марка всъщност каза нещата, които и аз исках да споделя с вас. Трябва сравнително бързо да се опитаме да получим е, данни за е, практическото изпълнение на ЕФСИ. Е, не можем да чакаме при тези финансови рамки да се приключи с програмата и тогава да правим оценки. Ето, колегата БГ вече говори за мащабния проект в Хамбург. Аз не съм абсолютно сигурен, че е, няма да се наложи допълнително финансиране по този проект. Е, е, дали в крайна сметка още в началото не трябваше да се премисли малко по-добре всичко. Така че това са неща, които естествено са важни. Бихме искали да чуем съвсем конкретно от комисията колко заявки са подадени, за какви суми става дума, за какви е, рамки, е, какво е отвърлено до този момент, какво е, се смята, че е приемливо и така нататък. Алло, Що се отнесе добавената стойност, да кажем, за една магистрала в Германия, да се вземе предвид, че Германия контролира средствата е, е, тя предава средства към Европейския съюз, след това те се връщат обратно за магистралата. Има ли там европейска добавена стойност? Да, интересен въпрос. Ще имаме възможност да го обсъдим в повече подробности а, и да се занимаем и с темата повдигната от господин Таран във връзка с историческите а, определения. Разбира се, е важно да се види как ще продължат обсъжданията нататък. Честно казано, на мен ми се струва, че като цяло европейския бюджет е малко остарял по своята структура, защото ето, имаме криза, гражданите се питат какво може да направи Европа, обаче Европа няма как да действа достатъчно добре. е члена на комисията по бюджета от 8-11 феврари имаха възможност да наблюдават конкретни въпроси, свързани с използването на европейските средства. С това приключваме е, коментарите по Конференцията е организирана от Холандското председателство на 28 януари и още преди година а, обсъждахме тези неща, но виждаме, че отново се намираме в същата тематика и сега. А, всички се върнахме на 11 февруари от посещението си в Турция гледахме как се използват средствата от предприсъединителните фондове. Първо от периода 2007 до 2013 година близо 5 милиарда евро и след това втория специален инструмент за предприсъединителна помощ между 2014 и 2020 година близо 4,8 милиарда евро. Виждате, средствата са значителни по своя мащаб и е важно да се види как се използват европейските средства и във връзка с беженската криза. Имахме 12 е, срещи, кръгли маси, е, работни обяди и обсъждахме е, нещата и в официален, и в неофициален план. Разговаряхме с министри, отговорни и за отношенията с Сирия, с местни и регионални неправителствени организации и власти, хора работещи в областта на правата на човека, е, е, Европейския съюз, Външната служба, Европейската инвестиционна банка и представители на държавите членки, както и на агенциите на Европейския съюз. В сряда отидохме в Южна Турция, за да посетим първо един беженски лагер и на второ място едно училище е в едно от предградията на Казиантеп. Казиантепе, извинете. Едно училище, което беше финансирано от унице, в е, което има е, е, ученици от различни общности, в което има и беженци Условията, в които живеят беженците, са е, е, доста е, тежки. Е, те живеят почти на открито, много от децата не ходят на училище. Вече имах възможност да споделя с някои от вас е, някои от е, общите си впечатления. Независимо от въпроса за беженците, Европейския съюз е силно ангажиран финансово в Турция. Инструментите за предприсъединителна помощ възлизат на близо 600 милиона евро годишно. Европейската инвестиционна банка също работи в Турция в мащаби от близо 2 милиарда евро годишно Целта е да не се е, е, пренасочват средствата за постигане на цели извън основните, които са свързани с развитието на правовата държава, на правата на човека, но във връзка с е, помощта за приемането на беженците, Европа не е готова да проявява прекалена критичност към Турция, що се отнася до някои пропуски, свързани с правата на човека и свободата на медиите. Срещнахме се, имахме срещи в Анкара. Срещнахме се с представители на неправителствени организации, към които отиват някои от тези средства, включително и инструменти от инстру... и средства от инструмента за демокрация и мир. Два милиона и 500 хиляди са беженците от Сирия в Турция. Ако добавим към тях тези идващи от Ирак, от Афганистан и от Иран – трябва да се каже, че бяхме изключително впечатлени от постигнатото от турските власти за приемането на тези хора. Лагера, който посетихме, е добре поддържан. Хората живеят в палатки, но семействата, които а, са приютени там, живеят в сравнително добри условия. Има училище, има библиотека за децата, има диспансер, има а, магазин. който а, се е, захранва от Световната организация за храните, както и турските власти. А всеки а, човек а, в а, лагера е, получава е, нещо като кредитна карта, на която е, първоначално се слагат 50 турски лири и после се добавят още 85 на седми, още 35, още 85 на седмица и така те пазаруват. също може да се говори за паралелна економика в Турция, която е близо 40% от брутния вътрешен продукт на Турция. Има 25 лагера, в които живеят близо 250 хиляди беженци, но всъщност има много повече беженци, както вече ви казах, и голяма част от тях не живеят в тези лагери и нещата се влушават. 800 хиляди са само децата от Сирия, обаче от тях само 300 хиляди са ходят на училище. Тоест, близо 500 хиляди не ходят на училище. Това означава, че има опасност от цяло загубено поколение. Европа реагира трансферира средства към Турция за сирийските беженци, е, на нещо, което предвидено в бюджета, свързано, за 2000, е, свързано с 2016 година. Ще видим точно как ще стане това. Някои от средствата ще дойдат от инструментите за присъединяване, средства не използвани от периода 2007-2013 година. При някои от бюджетните кредити има възможност да прехвърля на средства на, в размер от 1 милиард евро приблизително. Разбира се, трябва да видим точно както участват държавите членки. Европейския съюз от бюджета си предоставя близо 205 милиона евро. Предвиждаше се специален инструмент за 2016-2017 година за беженците в Турция, наблиз, на, възлизащ на близо 3 милиарда, проистичащ от европейския бюджет и сега предизвикателството е да видим точно как ще се намерят тези средства, защото е, много често се задава въпроса какво прави Европа в тези е, драматични обстоятелства, обстоятелства, в които е, залогът е огромен, е, предизвикателствата са огромни, има потребности свързани с е, е, училища за децата, министър Симен Сек, заместник министър-председател, каза, губим време в Турция вече трябва да е готова първата оценка на потребностите, но той каза, не губете време. Има експертни организми, като Европейската банка за развитие, както и а, Световната банка, които разполагат с много добри експерти, които могат да направят оценки и бързо да им мобилизират средствата. Въпросът е, че процедурите не са прости, доста сложни са, има определена инерция, която вече е натрупана в определени посоки и по някой път средствата не стигат на място. И така как можем да направим така, че действително да има взаимно доверие между Европа и Турция? Ами, трябва по един прозрачен начин да работим тук и да само така можем да изискваме от турските власти да ни предоставят достатъчно прозрачна информация за това какво се прави на национално и на регионално равнище, защото в някои градове в Южна Турция населението броя на беженците е по-висок от броя на местните граждани. Помислете си какво означава това за въздухоснабдяване и канализация, какво означава за училищата и така нататък. Трябва да има специална възможност за предоставяне помощ на беженците, живещи извън лагери и УНИЦЕФ поема ангажимент, свързан с изграждането на училища е, разбира се, необходима е подготовка на учители заедно с местните и национални а, органи. Как можем също така да се а, създадем условия за достъп до работни места, защото се създава прекомерна конкурентност на пазара на труда. Нещо, което може да се отрази и на европейската економика. и чакайки митническия съюз с е, е, е, Турция, вече виждаме, че има работни места, които се изнасят от Европейския съюз към Турция, така че реално в економически план Турция в до голяма степен вече е част от Европейския съюз. Основните причини на, а, на проблема с беженската криза, разбира се, са в самата Сирия – Има нови военни интервенции и от страна на сирийския режим, и от страна на Русия. И в Газиан Тепе има малък екип от Европейския съюз, където се предлагат и където работят представители на Европейския съюз и на отделните държави членки и които доста се безпокоят от случващото се в Алепо и в Северна Сирия и от евентуалните последици, които това може да има. Е, тъй като в, в началото на конфликтите а, има, имаше 20, 122 милиона граждани. Не, 2, извинете, 22 милиона граждани в а, Сирия, 2 милиона а, не е ясно къде са, 5-6 милиона са в съседни страни. И има определен брой хора, които подкрепят режима на а, Асад има 8 до 10 милиона вътрешно разселени лица в Сирия. Руския е, режима в подкрепа на Русия провежда действия в северната част на Сирия. Границите са затворени има лагери за вътрешно разселените лица, където условията са доста тежки и положението там ще стане много бързо, доста по-тежко. И се опасявам, че Русия може да се изкуши да осложни още повече нещата, за да навреди и на европейците, вземайки предвид тяхната позиция по отношение на полуостров Крим, и да проведе допълнителни такива действия и в а, а, други части на Сирия, в вътрешността на страната. Турските власти ни уверяват, че ще направят всичко възможно да създадат бариера между турския бряг и близките до него гръцки острови. Но въпросът е, че причината, хората да искат да пресекат такава една бариера е нестабилността в самата Сирия. Това са основните неща, които исках да спомена. Нека да подчертая колко висококачествена беше тази мисия, колко добре беше подготвена, колко добре работи секретарията и по-конкретно Гюям Ре, който много внимателно подготви тази мисия. Работим по финализирането на доклада за работата на делегацията. Има още колеги, които бяха на други места в региона и ще взема предвид и техните впечатления. Проблемът е обаче, че Европа не може да действа достатъчно бързо, достатъчно гъвкаво, тъй като има определена натрупана инерция на движение. Давам думата на колегите, които също присъстваха, за да споделят своите впечатления. Ян Скиер. Благодаря, господин председател. Едва ли бих могъл да добавя много. Вие бяхте много подробен. Мисля, че това, което на мен лично ми прави впечатление, е, че на фона на малко хистеричната дискусия, която се води в Европа, управителите на областите, да кажем на Османия, в, с който раз, с човека разговарях и вчера, бе много спокоен, много овладян. Е, и вчера говорихме за неща, които ме впечатлиха. Не много са кметовете в Германия, които биха действали толкова хладнокръвно при една толкова напрегната ситуация. Естествено, огромни са проблемите и в това отношение, действително, мога само да намеря хубави думи за турските власти и техните действия. Милиардите, за които говорим, се аргументират от турска страна с това, че до този момент те са изразходвали около 9 до 10 милиарда щатски долари, за да се справят, поне финансово с огромните предизвикателства. Така че тези 3 милиарда от страна на Европа според мен ще бъдат напълно заслужени. Когато започна цялата тази беженска вълна и миграционния поток към Европа, можем да кажем, че имаше много повече проблеми и сега в момента нещата се финансират е, е, е, по-добре, но все пак тези 150 турски лири, които се дават месечно на хората, те са действително така, минимума, който е необходим, за да се оцелява. Е, хората не могат да си позволят с тях е, нищо повече, освен е, храна и подслон. Така че в никакъв случай не бива да пречим на властите, които работят. Понякога снабдяването с хранителни продукти действително е отчаиващо. 310 хиляди са децата, които посещават училища, организирани от УНИЦЕФ. Повече от това, което сме очаквали около 150 хиляди деца в най-близко бъдеще ще, също ще имат тази възможност сирийските е, преподаватели е, работят в тези училища и ние подкрепяме е, тази инициатива. Нашият председател говори за общините, за инфраструктурата в общините във връзка с управлението на отпадъците и отпадните води разумно е естествено да помогнем там, за да е, това са райони много близо до е, сухопътната, до граница и е, до и са изключително важни средствата, които ще се инвестират там дали ще можем да използваме европейските средства само като лост, така да се каже, е, като ливарич, за да могат след това да се финансират и по-масштабни проекти. Тук е, ми се струва, че в момента не бих могъл да кажа нищо. Е, трябва да помислим и за преките помощи, и да проучим въпроса сериозно. От многото разговори, които проведохме, разбрах, че трябва да проучим въпроса за финансовите потоци. Как точно комисията смята да процедира? Откъде точно ще вземе тези пари? Как ще реализира от отделните траншове към Турция? Как ще моделира изобщо целият този процес по Естествено, превода не е голям проблем на УНИЦЕФ, тъй като става дума за един определен вид организация, няма, няма никакви пречки директно да се преведат средствата по отношение на турските власти, обаче нещата стоят малко по-различно. Ще трябва да помислим естествено и за таксите, които а, ще е, отнемат част от средствата. Естествено, хубаво би било, казаха турските власти, да се помисли за създаването на едно Министерство за беженците. Е, ние можем само да подкрепим една такава идея. В момента страната се нуждае от едно такава Министерство, но тогава е, ще трябва да, когато минаваме през, така да се каже, при превода на средствата през Турското Министерство или някакъв друг компетентен орган в Турция, да сме сигурни, че парите отиват при беженците. Трябва да се опитаме да сме кратки, тъй като трябва да гласуваме след малко. Господин Рубик. Благодаря, господин председател. това пътуване в Турция показа, че има една екстремална ситуация не само между сунити и шиите, но и така, пълномощниците и тези, които действат задочно, така да се каже, като представляват раз, сунитите и шиитите. От една сна Русия и Иран, от друга страна Саудитска Аравия. Е, изключително важно е да стабилизираме региона и да е, осигурим мир. Е, Асад и Мир и Путин действа така, че след броени часове, може би, или дни, ще има нови 4-6 хиляди, а най-вероятно и повече хора на турската граница, на сирийско-турската граница. Изключително важно е да помислим за това как ще организираме нещата в е, е крайграничната зона от турска страна. Трябва да е, реагираме незабавно и да е, осигурим е, снабдяването на е, бягащите от Сирия. 30 евро, това е инвестицията на човек от страна на Турция. Ние не можем да си представим дори тук от най- нашата европейска гледна точка как точно става това. Много важно е, естествено, чрез неправителствени организации да се осъществят трансферите на средства. 93% всъщност тези средства, които до този момент се трансферират по някакъв начин чрез НПО, но каква е гаранцията, че средствата отиват в пълен размер действително за беженците? Европейския съюз трябва да създаде съответната система за на много сериозен контрол. В Османия видяхме, че е, турците действително умеят и да предоставят е, храната и медицинско обслужване и обучение в, на съответния език по дуалната система. Но все пак става дума за 120 беженски лагера. Десетки хиляди са беженците там. Е, трябва да видим как е, можем да осигурим съответните условия и също време хората е, да е, продължат да живеят относително нормално в беженските лагери и да останат близо до родните си места. Близостта до родния край е един важен фактор. ООН може би трябва да се ангажира с създаването на една зона, мирна зона, и е, която ще се пази от е, сините каски. Но една <clears throat> noch eine kleine Ergänzung oder bitte, Herr Vorsitzender. Господин Беге, е, да, само едно кратко допълнение. Е, господин председател, е, през последните месеци получавахме така текущо информация от комисията за съответните суми извън бюджета на Европейския съюз седмично, ежеседмично се променя ситуацията и е, съответно нуждите нарастват, така че е, е много важно в момента е, с оглед на нарастващия брой на хората и съответно нарастващите е, нужди от по-големи суми да правим съответните калкулации, да видим как ще свържим нещата и с съответната и с конференцията в Лондон, защото агенциите по линия на ООН също са направили много, но Както си спомняте, миналата година осъзнахме, че помощта и целият този процес се забавя прекалено много. Трябва да видим как точно се развиват програмите по, по линия на ФАО за Сирия, как действа Върховния комисариат и, програми, и останалите програми на ОНЕ. Инак няма да се успеем сами sur le milliard du относно милиардите в доверителния фонд за Сирия. Мисля, че 40 милиона в момента вече са отпуснати. Това показва колко инертна е системата, колко са продължителни процедурите. Ако имате по пожар и а, извикате пожарникарите да почнат да спорят а, за цената, вместо да гасят пожара. Това е ситуацията. Господин Оресе, благодаря, господин председател. По време на това посещение видяхме доста неща. Много трудно е за няколко минути да обобщя всичко, тъй като бяха разисквани множество въпроси. Но аз се уверих в едно нещо че не може да има опростенчески отговор на подобни сложни проблеми. Това посещение беше именно посещение на място, където се изпитват сериозни трудности. Близкият е, изток е, преживява много сложен момент. Е, същото въжи и за Турция. Всичко това има и сериозни последици за Европейския съюз. Около тези, около тези три а, аспекта се обединихме по време на нашето посещение. Искам да споделя следното след посещението на беженския лагер в Османи. Остана с впечатлението, за нас е трудно като европейски депутати да получаваме една държава относно условията на приемане на бежанците, след като ние самите не сме достойни тук на европейския континент да дадем адекватен отговор за гарантиране на условия за бежанците. Бяхме също в лагера в Кале. Всичко това поражда доста въпроси след посещението ми в Турция. Турците ни казват, е, че са похарчили между 9-10 милиарда евро, за да могат да се погрижат за беженците. Ние искахме да видим дали това са верни данни или не. Но това, което е сигурно, е, че тази държава приема, приема повече от 2,7 милиона беженци, Ние знаем какво означава това. Ефекта върху нашето общество ни дава представа за това, какво означава всичко това и за Турция. И на последно място, важно е да се каже, макар че е малко не е хуманно, защото зад този проблем с беженците стоят реални хора с име, с семейство, с деца, с лична история и ние не бива да ги забравяме при приемането на политики тук в Европейския парламент. Ние се срещнахме с представителите на комисията Либе, която беше на посещение в Турция по същото време. Можахме да обним мнение. Господин Артуеса. Да, става дума за лидерството. Необходимо е да има по-добра координация между държавите в Европейския съюз. Делегацията на Европейския съюз има задълка да действа като координатор и да гарантират необходимата водеща позиция. Трябва да се действа бързо. Ние вече сме запознати с това какви са исканията на турското правителство не е достатъчно да се обръщаме към Световната банка или Европейската инвестиционна банка. Трябва да се използва това, което имаме тук в Европейския съюз, но ние трябва да действаме много по-бързо, защото ситуацията е изключително сложна. Има милиони хора, които са в безисходица. Има също сериозна опасност от радикализация, тъй като Даеш силно присъства на територията на Сирия и е, риска от радикализация е действително много сериозен. А това ще има геополитически последици и ще има въздействие върху Европейския съюз. Това беше кратък отчет е, за посещението. Благодаря на секретарията за организирането на посещението. Преминаваме към доклада за споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство с Република Либер... Либерия. Аз имах задължението да изготвя становище за водещата комисия по рибно стопанство. На 5 юни миналата година беше парафирано споразумението с Либерия. Целта е да се даде възможност на кораби от Европейския съюз да осъществяват риболовна дейност в либерийските води, най-вече за рибатон и други сходни видове риби. Какво означава това за бюджета на Европейския съюз? Предвижда се принос от 715 650 хиляди през втората година, третата и четвърта година на споразумението и 585 хиляди е, евро, т.е. 3, и 325 е, хиляди евро. Споразумението е предвидено за 5 години. 5% от сумата ще трябва да отиде за развитието на политиката в областта на рибарството в Либерия, за подобряване на възможностите за следение. 6500 е тона годишно е 6500 тона годишно е дървения тонаж. През първата година ще има увеличение с 357 500 първата година, 325 000 втората година, 292 500 петата година. Ние се обръщаме към Комисията по рибно стопанство, като комисия, която отговаря по тези въпроси, да подкрепи сключването на споразумението. 24 февруари е крайният срок за представене на изменение. На 16-17 март може да се гласува. В априлската сесия се очаква да се разгледа доклада в пленарна зала. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Гардия Забал относно споразумението между Европейския съюз и Република Мавритания. Благодаря, господин председателю. Ще бъда много кратка. Става дума за подновяването на протокола между споразумението за асоцииране в сферата на рибното стопанство между Мавритания и Европейския съюз за следващите 4 години. В комисията по бюджета това, което трябва да направим е да одобрим финансовата част, която 59 000 95 59, извинете, милиона 125 хиляди годишно. Също предвижда се техническа помощ. По принцип няма нищо против това споразумение, затова сме за положително гласуване, за да се поднови протокола. Доколкото ми е известно, в комисията по бюджети ще го гласуваме през март. Добре, имате ли въпроси? Няма въпроси. Измененията трябва да бъдат представени най-късно до 24 февруари и гласуването в Комисията по бюджети ще бъде на 16-17 марта. Сега преминаваме към гласуване. Моля ви да поставите картите си за гласуване в апаратите за гласуване пред вас. за да можем да гласуваме по именно, ако се налага. Нека да направим пробно гласуване. Моля, гласувайте. Пробно гласуване. Благодаря ви. 24 карти, 21 са гласували. Господин Гар, Гласувахте ли? Добре. Сега всичко е наред. Трябва да гласуваме по доклада за европейския семестър. Госпожа Вана, искам да кажа, че като председател обявих за недопустимо J'avais déclaré l'amendement. 31. Но тъй като съм и председател и докладчик, оттеглям а, своето предварително становище за недопустимост. И така, първо, кой е за, против? Отлага се. Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Първи компромис. Компромис А. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис Б. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Девето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Единайсто изменение. Кой е за? Против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 Трябва да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 10 за втора част. Кой е за? Против? Приема се. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19-то изменение. Отделно гласуване. Първо по думите, които са включени в кавичките. Кой е за? Против? Въздържали се? Не вдигате ръка. Затова нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 гласа против, 5 за. Сега, останалата част на текста. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 20 изменение. Гласува се в две части. Първата част Кой е за първата част? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Електронна проверка по втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 14 гласа против, 11 за. Компромис С. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. но има гласуване в множество части. Извинете ме. Първо тези, които са в жълто. За втората алинея, кой е за? Oui. Qui кой е за, кой е против? Въздържали се? Отхвърля се? Третата алинея. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Третата алинея. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 14 против 11 за. Donc on passe maintenant à l'amendement 30 изменения. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 31 изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 14 против, 9 гласа за, 2 въздържали се. 32 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 33-то изменение. Кой е за? Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 15 гласа против, 9 за. Отхвърля се. Сега гласуваме целия текст в внесените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 17 гласа за, 9, извинете, 8 против. Приема се. Сега преминаваме към гласуване на доклада на Томаш Здеховски относно спогодбата за рибарство с правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия. Няма изменения, затова гласуваме цялото а, споразумение. Vote simple sur euh, l'accord. И така, с а, дигане на ръка. И, pour. И така, кой е за? Кой е за споразумението? За споразумението в областта на рибарството. Създания и автономното правителство на Гренландия. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Виждам, че сте за. Сега гласуваме становището. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Някой все още не е гласувал. Край на гласуването. Становището се приема с 21 гласа за, 1 против и 2 въздържали се. Преминаваме към останалите части на бюджета за 2016. Докладчик е, господин Дюпре за промяна в личния състав. Става дума само за една позиция. rappelle que le dix février nous avons été notifiés par le Нека да ви припомня, че на 10 феврари към нас се обърна Европейския защитник на е, данните във връзка с модификацията на щатното разписание на е, информацията е представена на членове на комисията по бюджета въз основа на член 51 е, и, информа... и се предоставят като информация. Става дума само за един пост и мисля, че е, тъй като той е проконтролиран от господин Депре, можем да го приемем. Няма искания във връзка с политика сгради, така че с това приключваме работата си. Ако нямате допълнителни въпроси, закривам заседанието. Ще се видим отново на 18 февруари от 9 до 12.30. Има и извънредно заседание на нашата парламентарна комисия на 23 феврари тук в Брюксел. След няколко минути преминаваме към заседанието на координаторите.